или, или... Сега се Buongiorno a tutti. Добър ден на всички. Добър ден. Започваме с следобедния дневен ред. Ще обсъждаме Хоризонт 2020 година. От организационна гледна точка сме планирали да дадем думата на всички докладчици по 5 на човек. Докладчиците имам предвид по различните части на този документ. Давам думата на Риера Мадуре. Имате думата. Bueno, pues, uh, gracias, Presidenta. Se hace... Благодаря. Много е трудно да се опитаме да резюмираме в няколко минути извършеното през толкова дълъг период от време. Сигурно си спомняте, време на триалозите за Хоризонт 2020 година, бе постигнато политическо съгласие с съвета преди лятната вакансия. Става дума за продължаването на програмата и вътрешната организация на бюджета. Както знаете, успяхме да постигнем вътрешно разпределение с съответните проценти и все още чакаме окончателното одобряване на финансовата перспектива. От парламентарна гледна точка трябва да кажа, че е много удовлетворителен текста. Обедени сме, че е постигнато добро споразумение, което гарантира качество за новата рамкова програма 2020 година. Това има огромен потенциал за подобряване на системите научни изследвания и иновации. Парламентът допринесе за подобряване на качеството на предложението на Европейската комисия. Ще ви кажа съвсем накратко как. Първо, най-важните от елементите. Рамковата програма ще може да разпространява качествени елементи, където и да се намират те. Новите мерки няма да са част от първия стълб, но ще имат свой собствен бюджет в съответния протокол. Програмата Наука за обществото и тези мерки ще бъдат част от нова програма, която ще е част пък от три стълбовата програма на комисията. Програмата Наука за обществото ще използва мерки, които ще разширят социалната база за научни изследвания и развитие. Надяваме се да има по-активен диалог в обществото по темата, което да доведе до една по-отговорна система и новаторство. Една изолирана система винаги е слаба. Европейският съюз има нужда от силна система за наука и новаторство. Още нещо. Действията Мари Кюри, които също биват а, подсилени. Бюджетът им е по-висок от предложения от комисията. Всички признават приноса на тези действия Мари Кюри към общата програма за наука и затова се увеличи техния бюджет. Инвестицията в зелена енергия също е по-голяма. Надявам се с това да допринесем за борбата с климатичните изменения и е, наистина трябва да кажа, че крайният резултат е много удовлетворителен. И сега се надявам да има по-голямо участие в отделните части на програмата. Не само защото голяма част от е, бюджета ще бъде заделена за МСП, а и защото този нов инструмент за МСП ще има отделен бюджет, достатъчен за този компонент, както поиска Европейския парламент. Финансирането на МСП е винаги било един от приоритетите на Европейския парламент и това финансиране ще бъде подсилено с един механизъм, който работи отдолу нагоре за по-бързо одобряване на проектите и за решаване на спешни проблеми, които могат да възникнат при прилагането на програмата. Това дава възможност за бързи решения а, в а, разумни срокове. Първо ще има пилотен проект, което ще даде възможност за обективна оценка на механизма. Благодарение на споразумението за първи път рамковата програма предвижда открит достъп до публикации, които са резултат от дейности или научна дейност, финансирана от тази програма. И приключвам, госпожо председател. Както казах, откритие, отворения достъп ще бъде на разположение на всички. Що се отнася до равенството между полетите, има нещо революционно. Тук имаше текст на комисията предложен в началото, но пък парламентът даде възможност този текст да се разшири първо да има равно участие на жените в тази програма и след това въвеждането на идеята за, за социопола в всички научни изследвания, финансирани от програмата. Постигнахме също така малки проекти, средно големи проекти. Важно е, е, че не искаме големите да, да вземат целия бюджет. Искаме да има по-голяма прозрачност по отношение на ПЧБ, като частното и обществено финансиране да бъдат равнопоставени. Трябва да има по-голяма координация за социалните предизвикателства. За съжаление, нямам възможност да цитирам повече текстове, но нека приключа със следното. В парламента всички сме удовлетворени от постигнатото съгласие с съвета. Ще имаме достатъчно време, за да може да стартира всичко 2014 година. Комисията излезе с изявление, което исках да спомена, но така или иначе искам да благодаря на няколко души. Първо искам да благодаря на всички, които работиха по споразумението и направиха успешния му край възможен. Те допринесаха и за програмата 2000, Хоризонт 2020. Следващия път ще започна с благодарностите направо. Благодаря. 60 минути имаме на разположение. Петима оратори. Е, виждате, че 7 минути и половина вече отидоха. Колегата преди има номер. Първо да кажа, че разбирам тези ограничения във времето. Зная, че е трудна работата на председателството. Две години имахме да преговаряме бюджет на, за над 70 милиарда евро, е, понякога възникнаха, възникнаха екзотични проблеми и се натъкваме на екзотични неща, като работехме в тази група, но нищо. Е, благодаря на всички участващи, на докладчите в Сянка, на многото сътрудници. Казвам го, защото парламента е, никога не е бил така добре подготвен, както е, с е, по тази тема парламента след е, Лисабон е, вече не е просто е, контролер или проверител на изпълнението, той вече има съвсем друга роля, трябва да се участва и да се бори за бюджета. По темата бюджет ще допълня Тереза като кажа няколко неща. Бюджетът е, е всъщност е, провал е, на всички е, участващи. Той е поражение за всички когато сравняваме числата от 2013 е, този пакет за Хоризонт 2020 е намален, съкратен е, и е, като видим прогнозите, виждаме, че това е намаление с близо 10% това се твърди. И това не трябва да е така. Това не отговаря на общата цел, която сме си поставили. Ние обещахме 3% от БВП за научно-изследователски развойна дейност, да отделяме тези, тези 3% и сме много далеч от тази цифра. Нашето поколение и следващото поколение млади хора ще трябва да плащат цената на това отстъпление е, така че днес е, не искам в един хубав ден като днес да ви развалям настроението, но е, мисля, че това е най-лошото, на което, което може да ни се случи. Трябва да кажа съвсем ясно. По принцип, целите 20-20 за Европа, които сами си ви поставили, ние не сме постигнали тези цели в, цели в областта на научно-изследователската и развойна дейност. Е, това е, е тема, по която се спори отдавна. Много, има много аргументи за и против. Е, аргументи на комисията са известни на всички за опростяване и така нататък. Те имат своите основания. От друга страна обаче по отношение на бюджета трябва да кажем, че този модел ще ускъпи значително, значително програмата е, ще е, имаме по-малко проекти, които ще струват по-скъпо, което само по себе си не е непременно лошо, но трябва да е ясно, че е, това ще е тенденцията, която се предложава новия модел на разходи. Имаме и много общи успехи. Не искам да изключвам и комисията. Имаме, имахме много сериозни спорове. Това е защото когато се борихме е, заедно, упорито, амбицирано е, за една по-бързо е, осъществима и по-добра програма. Няма да повтарям казаното до тук. По принцип важното е, че като е, бъдеща перспектива е, е, засилихме подхода от гол, отдолу нагоре. Е, това прави една програма по-гъвкава, по-лесно, е, една програма ориентирана към изпълнението, към пазара и по-действаща и действена програма. Е, засилихме класическите е, програми на парламента, програмата Мари Кюри, коя, за която стана дума. Е, с инструмента за малките и средни предприятия също е, така е, се предвижихме напред, вместо и, и изкуствени наведени квоти, е, посреднически програми и така нататък, е, които искат е, допълнителна администрация и объркване, понякога правят европейските програми толкова сложни, че човек се отказва да участва в тях. Сега имаме едни децентрализирани инструменти, които ще направят нещо за средното ниво, за малките и средни предприятия, и ще им дадат възможност да участват в най-сложните е, крупни научни проекти. Е, сега по темата разширяващо се участие, widening participation, е, тук направихме един, едно наистина предложение, една оферта по съдържание, не формална. Става дума за това да се в най-развити региони на Европа научи изследователските развойни донес доводи на практика до растеж и проектите да са насочени към регионите, а не към държавите членки, без да дискриминираме една от друга в крайна сметка в миналото това е едно друго решение, различно от квотите и с които действахме преди. Сега последното, което искам да засегна е въпроса за нещо, което занимава, ни занимава всички, какво ще стане в бъдеще. Е, тази програма ще се промени ли, е, ще премине ли е, от научно в една програма за иновации? Парламента отчетливо търси, търси баланс в това отношение. Натъкне се и на правни проблеми, но естествено и проблеми свързани с финансирането. В този смисъл смятам, че идеята на тази програма е и е, да, да ни доближи до пазарите, до е, предприемачите, е, до е, иновациите, но основата на всичко това е, е научно-изследователска е, развойна дейност и фундаменталните изследвания. Това е най-амбициозната програма, която е, е, е някога е приемал Европейския съюз в тази област и аз съм горд, е, че ние значително допринесахме към това и особено парламента, за да предвижи, да промени, е, модифицира програмата малко, за да бъде тя максимално приемлива за Европа. Благодаря. Мария Карвайо има думата. Е, е, е, Благодаря, господин госпожо председател. Моят доклад е посветен на изпълнението на отделните програми и до някъде допълва разисквания до сега доклад. Тоест няма да повтарям вече казаното, само ще допълня. Преди всичко бих искала да благодаря на всички колеги, съдокладчици за доброто взаимодействие, както и на всички от секретарията, на, на сътрудниците, на секретарятите на групите за отличната атмосфера, в която проведохме работата си. Както знаете, Хоризонт 2020 се дели на три така наречени стълба. Първият е, е отлични постижения е, в науката. Е, акцентираме тук Мария Кюри и действията с под наслов Мария Кюри, като Става въпрос е, за осъществяване на международни контакти, за стимулиране на иновациите в региони, които някак изостават в това отношение. Проблемът е важен и, и ние го привнесохме в, в, в е, рамките на схемата Мария Кюри. По втория стълб Е, във втория стълб са така наречените основни структуроопределящи е, технологии. Е, и Успоредно на предлаганото от комисията, ние предлагаме така наречените иновационни ваучери, форма на финансиране, която с лекота се осребрява и би била особено подходяща за младите новатори, е, младите изследователи, които е, основават е, нови търговски дружества. По третия стълб, тук има повече промени в отделните специфичните програми, въведохме две нови дейности. From transport to sea to the resources Става въпрос за развитие на технологиите за морско дело. И освен това нова една дейност за културата, културното наследство и европейската самобитност. Като разбира се, става въпрос за технологични решения, прилагани в тази област по отношение на културно-историческото наследство на историческите градове и центрове и така нататък. Обществени предизвикателства 6 разделихме на две. Социални изследвания от една страна, от друга страна е, социална сигурност и осигуряване. В медицинската област отдадохме по-голямо значение на така наречените заболявания на бедността и също така на редките е, заболявания. В енергийната област е, увеличихме бюджетните средства и обогатихме програмата. Сега имаме цялостен енергиен пакет, който обхваща всички процеси, всички технологии, а число съхраняването, електронните енергийни е, мрежи, като решихме да обособим цялата тази област и, и да и е, придадем около 15% от общия бюджет. За първ път включихме улавянето и съхраняването на въглерода, ОСВ, както и съхраняването и оползотворяването. От хоризонт хоризонтален характер въведохме нова дейност, която не присъстваше предложението на комисията, а именно дейност за подпомагане, създаването на екипи и за побратимяване или твининг в помощ на институции, които трудно получават достъп до ранковата програма. Поставихме акцента върху синергийни ните отношения между Хоризонт 2020 и структурните фондове и по отделни програми описваме начините по които това може да стане. Чрез съфинансиране на е, индустриално-демонстрационни проекти, е, Предлагаме също така да се включат е, европейските безвъзмезни суми за научно-изследователски дейности. Всичко това през регионалните фондове. Накрая нека кажем, че Хоризонт 2020 е повече от просто финансов механизъм или механизъм за финансиране. Ние бихме искали благодарение на него да структурираме изследователската дейност в Европа. Започнахме експериментално с здравето и поискахме от комисията да организира отдолу нагоре е, научни експертни съвещания – за хвърляне на мостове между различните проекти, финансирани по е, Хоризонт 2020 от една страна и е, научно-изследователската работа в областта на здравеопазването в отделните държави членки, за да насърчаваме обмен на информация и положителен е, в здравната област. Това имах да докладвам. Благодаря и благодаря на всички колеги. Грация, Мария. Благодаря. Давам думата на Марис Матиас. Obrigada, Presidente. Bem, eu vou começar por agradecer a colaboração de, de todos os colegas. Благодаря. Благодаря на всички колеги, които участваха в процеса. Relativamente à, à Agenda Estratégica de Inovação и relativamente ao regulamento do, do EIT. Имаме съгласие по отношение на новаторството и технологичните аспекти. Колектите, извинете, колегите споменаха основните елементи от споразумението. Няма да повтарям. Важното е, че има съгласие. Сега не, не, няма да спорим дали е добро това споразумение, което сме постигнали или не всичко зависи от преговорите. Има обаче има няколко елемента, които трябва да бъдат разгледани. Се, че успяхме да прокараме голямата част от идеите, които имахме за иновации и технологии и успяхме да намалим броя на сумите, които да бъдат урязани до края на програмния период. Общностните, които се занимават с иновации и технологии, получават голямо финансиране. Това е така, но повечето държави в Европейски съюз някакси не успяват да участват в този процес. И процесът е важен, защото това е процес на модернизация. Трябва да се опитаме да играем все по-важна роля в иновациите и технологиите, имайки предвид това, което можем да направим с концентриране на усилията. Занимахме се също с една система за регионално новаторство, което дава решение на част от проблемите. Заделихме и средства, и участници, за да видим дали може да бъдат изготвени регионални системи, които, както казах, по-настоящем са изключени и не се признават по същия начин, по който е, се признават вече съществуващи центрове. И така, е, системи за регионално новаторство, те са важни. Искахме да направим така обаче, че участниците да бъдат признати като част от така наречените общности за новаторство – Що се отнася до регионалното иноваторство, мисля, че имаме много ясен отговор и сме на път да постигнем целите, които сме си поставили за 2020 година. Искаме по-приобщаваща, по-новаторска Европа. До тогава искаме неравенствата в Европа, които все още се забелязват, да изчезнат. Сега по отношение на тези общности за иновации и технологии. Това бе един от основните проблеми е, по време на преговорите с комисията. Комисията искаше 6 общности, които да бъдат разделени на два транша. Е, имахме друг подход. И ние Смятнахме, че е по-добре да има три транша, а не два. Два на първия етап, които да покриват предложението на комисията за приоритети и част от нашето, второ по време на втория транш и а, пак а, две, трети транш. Или не, всъщност едно. Две, две плюс едно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 след това храна или храна за бъдещето, нещо, което ние включихме като тема. А, мислим също така за това, че тези общности трябва да се превърнат в а, институти за а, новаторство и технологии. Нещо като технологични институти. Не само защото всички тези елементи са взаимосвързани. Имам предвид технологиите, новаторството, разследванията, но защото по принцип е добре да се дават ласък на иновациите и технологиите. Няма пълна автономност на тези институти. Искаме тези общности или тези институти да бъдат демократични, без да бъдат напълно независими. имаме един приемлив компромис. Защитени са основните политики и идеи на парламент. Разбира се, проявихме и гъвкаво, защото иначе нямаше да бъде компромис. Щяхме да го наречем нещо друго. Компромис е, но пак прокарахме голяма част от идеите си. Благодаря на всички колеги и колеги от парламента, които участваха много активно в дебата за стратегическия дневен ред както и регламента, който се занимава с тези общности и институти. Благодаря. Свършиха докладчиците. Сега изказванията на колегите. Надявам се, онези, които дойдат само за гласуването, да не протестират, но си мисля, че малко ще закъснее гласуването, защото има доста хора, които искат да се изкажат. По три минути ще дам думата на депутатите. Започвам с колегата Цукалас. We will, of course, protect the for, as Mr. Eller said, it's a quite important topic to be subject of a как се каза, много е важно тази тема да се обсъди обстойно. В два-три аспекта, преди всичко. Първо, е, с господин Карвалио и с господин Хелер, аз също съм горчиво разочарован на това, че изгубихме в битката за бюджет. От което следва, че Европейския съюз днес не вярва така твърдо, както е заявено в Лисабонската стратегия, че ще се изгради економика основана на знанието, която ще бъде най-конкурентно способна в света. Напротив. По-скоро смятам, че Европа губи е, конкурентната борба, е, в която конкурентоспособността се основава на научно-изследователска и развойна дейност, губи както във вътрешен, така и във външен план. Т.е. както глобално и по региони в определени части на Европа. Има региони, които изостават е, непоправимо в тази област. Що се отнася до EIT, аз съм е, много удовлетворен, че имах възможност да участвам в тази дискусия. Благодаря на всички колеги, които взеха участие. Аз мятам, че това е именно е, липсващата брънка, е, благодарение на която научно-изследователския потенциал на Европа ще е, бъде опозотворен чрез иновациите в интерес на растежа и благоденствието. Особеното тук е, че това е единствения инструмент в рамките на Хоризонт 2020, който акцентира върху образователния акцент. До 2020 година се очаква да по тази линия е, да бъдат присъдени 10 000 е, е, магистърски степени и още толкова докторски като е, от тези носители на тези научни степени ние ще очакваме е, нова иновационна стопанска дейност, е, заетост и растеж. Също така се радвам, че бе създадена регионална възможност за обединяване на научно-изследователските усилия. Аз съм много благодарен на господин е, Нистелрой е, за неговото съдействие и по този начин EIT, е, а именно Европейския институт за иновации и технологии, ще може да разгърне е, широка дейност. Госпожа Форд, аз работих с колегите по доклада като един от докладчиците в Сянка и мога да кажа, че всички много положително откликваха на, на мненията на останалите. Ние, разбира се, си дадохме доста време <clears throat> да обсъдим, да проучим нещата, понеже става въпрос за много пари, за сериозни капиталовложения, в които международните усилия, общо сътрудничество могат да допринесат полза не само за днешните поколения, а и за бъдещите. Сред моите приоритети бе опростяването на уредбата. От друга страна, осигуряването на едно равновесие, да, между контрола, доколкото става въпрос за сериозни обществени средства, и от друга страна да оставим учените да си вършат работата, да не ги обременяваме с е, бумащина. И аз много се радвам, че сега възприятие в текста подход е упростен. Е, залага се особено на, на принципа на върховите постижения. Значи, е, средствата винаги трябва да отидат там, където те са най-заслужени. И е, разбира се, трябва да направим така, че да, да бъдат обхванати различни, така едно ветрило научно-изследователски области, е, някои от които биха могли да бъдат инак пренебрегнати. Е, и от тук нататък трябва да постигнем известна яснота и сигурност за самите, в интерес на самите научни среди. Е, и, и нещата вече да, да започнат на практика. Аз разговарях сутринта с комисията за това и сега бих искала да задам един въпрос. С, съвместните е, изследователски проекти от една страна, с е, държавно, обществ, държавно-частните партньорства от друга страна, как бихме могли да гарантираме яснота, сигурност и приемственост без естествено да се компрометира, без да се отстъпва от демократичния характер на процеса, тъй като става въпрос за сериозни обществени средства. Благодаря. Госпожа Видал Квадрас има думата. Господин Видал Квадрас, извинете. Herculeo. Este paquete, el horizonte този пакет Хоризонт 2020 и не, една сложна програма и нейното управление доста трудно се оказа защото при трудни економически обстоятелства е, се осъществява в много държави членки. Ето защо, за да е, запазим темповете, е, не, се оказа доста сложно. Според мен, е, постигните споразумения като цяло обобщават е, съществените аспекти, е, като например улесняване достъп до познания и продукти и основната централната роля на малките и средни предприятия в областта на иновациите, тъй като това е начин да се преведат и най-прости идеи в едни по-добри услуги а, или стоки и а, нещо, което е характерно за малките и средни предприятия. А, това ще улесни живота на малките и средни предприятия. Те много по-лесно могат да осъществяват контакт с този економически отрасъл. Сега спомена се и енергетиката. Нашата стратегия е да вървим към една безопасна, сигурна, конкурентна и устойчива енергийна система. И това е, е много важно по отношение на енергийната ефективност, разработването на обновяеми източници, които в крайна сметка трябва да бъдат и конкурентно способни, като решим проблемите за достъпа до мрежата и е, използваме обещаващи технологии, които е, предстои да бъдат доразработени, като например секвестриране на въглерод и така нататък. Смятам, че този пакет, с този пакет Европейския съюз изпраща едно мощно послание, което е изключително важно за развитието на нашето общество. Не би трябвало да да е, се оставим да затънем в е, бюджетните затруднения, които тежат на плещите на много държави членки също време, но обаче е, всичко това засегна съвета по начин, по който стана невъзможно вече да се запази или не можем и не смеем и да мечтаем да се увеличи първоначалния бюджет. Благодаря, господин председател. Благодаря.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 Поздравявам докладчика за добре свършената работа и то свършена по един много хубав, прозрачен начин. Сега за взаимодействието. Благодарение на взаимодействието между групите ние стигнахме до компромис с съвета, за да можем да, е, който се превърна в една от най-силните, мощните програми, която имаме в Европейския съюз за генериране на работни места и растеж. Това е наистина пример за подражание. Същевременно обаче намерихме начин да свържем структурните фондове с е, е Хоризонт 2020. Е, бяхме изправени пред много предизвикателства, е, защото в тези рамки трябва да засилим Европа, като същевременно продължим да сме отворени към останалия свят с нашата политика за открит достъп в Хоризонт 2020 ние напипахме верния път. Набелязани са и мерки за участие на промишлеността. Доволен съм, че успяхме с тази част от бюджета, която се заделя за малките и средни предприятия и която ще бъде прилагана отдолу нагоре по един последователен начин от хората, които работят там е, доволен съм от е, екологичния аспект на програмата и силното ударение върху равноправието между половете. В крайна, е, в обобщение, наистина тя има голям, голям потенциал за Европа. Благодаря. Благодаря, колегата Ван Мистерой. Благодаря Наистина, работехме в много приятна атмосфера. Нашата комисия е, има основание да се гордее. Този процес е, се точи отдавна. Успяхме най-после да свържем структурните фондове. Е, 92% от средствата заделени за научно-изследователски развойни дей, дейности идват от старите държави членки. Новите би трябвало да се задоволят само с 8%, което е абсолютно незадоволително съотношение за Европа тези 70 милиарда, които бяха на разположение за, първоначално за програмата, плюс структурните фондове би трябвало да се стиковат по-добре един с друг. Трябва да се разширяване, е, по-голямо разширяване е но възможно, имайки предвид програмата Е, за инфраструктурни проекти са отделени много средства, е, а забравяме хората, забравяме конкурентоспособността, е, пренебрегнахме конкурентоспособността. Вярно е да, да дадем пример с тази програма, но не трябва да забравяме и това, което току-що споменах. Първия Колкото до, до е, Института за иновации и технологии, е, трябва да кажа, че е, е, освен е, програмата 2020, е, т.е. тази програма дава възможност за въвличане и на регионите. Вече съществуват инструменти за целта, обмен на студенти, програмата Мерикюри, ЕРА и така нататък. Тези инициативи могат да се финансират със средства от структурните фондове след 1 януари това е положението, е, това е едно, е, един нов момент. Като помислим, че 160 милиарда е, са на разположение от Европейския фонд за развитие, е, мисля, че това е, е може да окаже много положително въздействие. Съвета е, е завиши с 290 милиарда. Е, но каза, че всъщност тези средства трябва да е, посрещнат е, поставените приоритети. Важно е, разбира се, да имаме предбити синергията. Ако държавите членки не са съгласни, ако смятат, че така може да продължава по-старому, важно е да е ясно, че ще следваме последователно целите си. Господин Бузе. Chciałem pogratulować koleżankom. Благодаря, госпожо председател. Искам да поздравя на всички колеги, които са водили преговорите по Хоризонт 2020, както и други програми. Не сме удовлетворени от нивото на финансиране, много е ниско, но пък сме удовлетворени от съдържанието на програмите, така че поздравления. Съвсем накратко, четири момента искам да засегна. Седмата рамкова програма. Започнахме да включваме там структурни фондове. Говоря за процеса за научни изследвания. Имаше и конференция във Варшава, която се, казваше, се наричаше не само цимент. И това бе повторено от колегата Ван Нистелрой. Съществува една координация, изключително важна координация на бъдещи проекти, конкурси от страна на Европейската комисия. Така че е, трябва да гарантираме пълна синергия между програмите финансиране, финансирани от структурните програми и от е, програмата Хоризонт 2020 година. Има големи очаквания е, в тази насока. След това много усилия бяха положени за включване в политиката на новаторство и региони, които е, са много слаби и изостават. Наистина трябва да го направим, за да има общ успех. Колегата Христиан Хелер направи много в това отношение. Може би не успя да направи всичко, но така или иначе много беше направено в програмата Мария Кюри. Съществуват вече много значителни резултати в тази посока, така че ето отново тук излиза на преден план ролята на Европейската комисия. На трето място, що се отнася до е, цените на енергията? От това зависи бъдещето на нашата конкурентоспособност в Европа. Една енергия на по-низки цени може да се постигне единствено и само благодарение на новите технологии. И а, това е един от най-важните елементи от, е, подношение на цените на енергията, така че за мен това е очевидно. И сега четвърто място е Европейския иновативен институт. Винаги съм е, подкрепил тази инициатива, дори по време на мандата си. Вижда се, че няма риск за университетите, точно обратното, те са интегрирани. Не съществува програма, която да интегрира по-добре науката от този институт. Един от, една от тези общности е насочена към това и интеграцията там е много по-добра, много по-бърза, отколкото в всички останали идеи и програми като например Европейската космическа програма и други. И сега последния въпрос, който ще засегна. научните изследвания, които идват от индустрията и малките и средни предприятия. И това е много важно и тук Европейската комисия също може да изиграе много голяма роля. Благодаря колегата Турмес има думата. Искам и аз да поздравя екипа преговарящи. Вярно е наистина, че бюджета е по-малък е, и това е отговорност на държавите членки и наистина съжалявам, че държавите членки не виждат принадената стойност от това да се правят научни изследвания на европейско ниво, защото и държавите, отделните държави членки, пък и цяла Европа могат да спечелят повече, ако повече се прави на европейско ниво. Искам да засегна един детайл, който е много важен и а, който е свързан с доверието. Програмите за иновации, които сега се сливат с тези за научни изследвания, има една много важна, която се нарича енергийно-интелигентна Европа. Тази програма беше вътрешна, не беше публикувана, беше между Генерална дирекция енергетика и Генерална дирекция научни изследвания. Тя не бе спомената, бе просто изхвърлена. Не бе спомената между енергийното DG и тази за научни изследвания, когато те вътрешно са си разпределяли управлението на, следващ, на поредния етап програми за иновация и научни изследвания, защото получихме копия от този непубликуван документ и защото наистина много сме възмутени, че едни от най-успешните програми, особено в Генерална дирекция научни изследвания, не се радва на голямо успех. Излязахме с писмена декларация на края на преговорите, където експлицитно Европейския парламент посочи е, колко е важна тази програма за енергийно и интелигентна Европа, колко е важна агенцията, която управлява. Така че това беше в заключителния текст, е, по който се стиснахме ръцете. Така че много сме възмутени, че в работната група, извинете, програма, която държавите членки са обсъдили тази сутрин, отново Генерална дирекция научни изследвания изобщо игнорира тази програма и не спазва писмената декларация, която имаме а, и сме, по която сме водили преговори. Нямам а, в момента време да навлизам в повече подробности, но от сега до пленарно гласуване а, това трябва да се промени, защото а, става дума за доверие. Не може като парламент да водим преговори, да излизаме с писмени декларации и след това Европейската комисия или служби на Европейската комисия да не а, следват а, духа и буквата на писмени декларации. Благодаря. Благодаря. Колегата Кели има думата. Благодаря, госпожо председател. И аз искам накратко да благодаря на докладчиците, не само за работата по време на преговорите, но и за многото кръгли маси и изслушвания, където те са отговаряли на въпроси, изслушвали се се експерти. Мисля, че не поздравяваме и не благодарим достатъчно на хората за тази им дейност. Трябва да кажа, че казаното от Кристиан Ейлер за Лисабонската стратегия и за 3 цел не отговаря на имиджа на целия Европейски съюз. И на ниво държава, членки, вероятно, много се говори по тази тема. Казвайки всичко това обаче, е, причината, поради която възникна тази ситуация, е следната. Трябва да наблягаме на конкурентноспособността и иновациите. Е, бях домакин на една научна конференция, която се нарича Глобална наука, глобално сътрудничество. И сега направихме трансатлантически научен форум, за да направим така, че да има максимално сътрудничество навсякъде Така че най-важните въпроси, особено що се отнасят до здравеопазването, до енергетиката, да бъдат засегнати. От тях ще се извлече най-голяма полза за европейските граждани и те ще ни помогнат да си сътрудничим. Спирам до тук, тъй като времето изтича. Нямам се докладчиците да, да работят по темата и наистина да се възползвам от тази възможност и е, да осъзнаем в крайна сметка големите усилия, които са отишли, за да се свърши всичко това. Благодаря ви за внимание. Колега Кели, Kelly. La parola la Благодаря, колега Кели. Госпожа Тоя има думата. Благодаря, госпожа председател. Аз също бих искал да поздравя колегите. Убедена съм, че за това има всички основания, тъй като Наистина работата е била тежка, сложна. И аз смятам, че допълненията, направени от колегите, наистина повишават качеството и яснотата на текста. Позволете ми да засегна накратко три неща. Първо, за засилване на, на, на тази дейност. Възоснова на много от нещата, които госпожа Мадорела каза, можем а, да говорим, както тя се изрази дипломатично, за разширяване на социалната база на този стълб научно-изследователска дейност. И аз бих искал да приканя не само нас, тук от парламента, и комисията да укрепи, да, да засили тази част от предложението. Един от критичните аспекти, които бяха развити тук, е за известния изолационизъм на тази област. Аз не съм така дипломатично настроена, както Тереза. Не бива да забравяме, че е, младите таланти също трябва да получат е, възможност за изява. На второ място. Колегите казаха нещо, което според мен буди особена тревога. Тъй като новата схема, новата уредба следваше да бъде опростена, но също така следваше и да поевтинее. И нещата да бъдат по-прости, по-бързо -по да стават и, и някакси не на такава висока цена. И последно, аз понякога. Предвид нашите очаквания, насочваме вниманието към малките и средни предприятия. Но за това наистина трябва да има по-гъвкави правила. И тези 20% от сума, която все още е, не е определена, е, равносилно ли е на програмата CIP, която вече я няма? А тя даваше добри резултати. Ако погледнем статистиката, много малки и средни предприятия участваха в нея. Сега постигаме същото ли или общо заето нещата остават без промяна? Благодаря. Е, преди да продължим нататък, бих искал да информирам колегите, че Вотът е, ще се съкъснее с 15-20 минути. И аз е, поемам отговорността за това. Наистина не бе отделено достатъчно време на дебата за Хоризонт 2020. Аз е, поех отговорността е, да отделя повече време. Ще закъснем с гласуването около 20 минути. Още двама оратори, след това отговорите. Господин Елен е в качеството си на докладчика като член на НЕП. Аз бих искал да повдигна един конкретен въпрос за правилата на участие и достъп, които поражат известни дипломатични дразги и би трябвало да потърсим решение. Първо бих искал да кажа, че НП по принцип изцяло подкрепя позицията на комисията в преговорите с Израел, а именно за придържане към резолюцията на ООН. И аз мисля, че Европейският парламент изцяло застава за тази позиция. Аз просто малко съм загрижен за формулировката по седма точка от преамбюла. Като сякаш се остава с впечатлението, че Израел е единственото място, единствената страна, в която следва да се прилагат международно-правните положения и уредбата на финансовата политика. Нали, ние бихме могли да споменем Израел е, тук е, не можем просто да говорим за съответното послание, което е изправено, защото в един юридически текст трябва много да се внимава, може да се остане с впечатлението, че е имало повече от едно послание, което не е факт, Ситуацията е много деликатна, както е известно, и би трябвало да намерим е, една по-премерена формулировка. Благодаря, господин Келер. Госпожа Пилар Дел Кастижо. Благодаря, госпожо председател. Поздравления за докладчиците. Няма да добавям нещо по съдържанието, само две неща. Първо, е, изглежда ясно, че тази Рамкова програма е важна качествена стъпка в сравнение с своите предшественици. Аз съм запозната с рамковите програми от петата насам. Ш... Шестата говорихме за образователните заведения най-вече, седмата бе съсредоточена около идеите на господин Пусек. А тук би трябвало да се чуе гласът и волята на Европейския парламент. И ние в значителна степен се движим към правилната цел – а задачите на тази рамкова програма следва да бъдат съсредоточени около растежа и заетостта. Непрекъснато трябва да подчертаваме тази връзка между научно-изследователската и развойната дейност от една страна и растежа и заетостта от друга. Това ще даде осезаемост, без съмнение, на, на новата програма. И най-вече аз смятам, че Европейският парламент европейските институции проначално в случая ние, следва да бъдем на предната линия на усилията за е, финансиране на научно-изследователската и развойна е, дейност. Е, и по този начин бихме популяризирали, не на последно място, мултиплициращата роля на европейските институции в днешните времена на криз. Знаете, че преди известни е, причини, научно-изследователската и развойната дейност по отделни държави не се финансира достатъчно. Е, тя е жертва. И, и, и стратегията, е, за която говорим днес тук, определено представя изход от това неблагополучно положение. Благодаря, Пилар, комисията. Благодаря. Тъй като знам, че е, предстои да гласувате, аз ще бъда съвсем кратък от името на комисията. Възползвам се от възможността да благодаря на всички докладчици и докладчици Десянка Сянка за отличната работа, за отличното сътрудничество. Разговорите на тринстранните срещи понякога бяха доста разгорещени, продължаваха до призори, е, но можем е, да се поздравим с резултати, които са повод за гордост е, у всички ни. И а, отзивът на научната, на, на деловата общественост е много положителен и ние можем единствено най-сърдечно да благодарим. Имам само една молба – за да се реализира програмата са ни необходими платежни бюджетни кредити, т.е. възможности да разходваме средства. За сега се очертава недостиг на стойност 1 милиард евро. Значи аз благодаря на господин Херцог, който се опитва от наше име да поправи нещата но а, наистина, а, програмите са хубаво нещо, без пари няма да мине. Та сега ви моля да гласувате и да гласувате без отлагане. Благодаря. Благодаря, господин генерален директор. А, благодаря ви, благодаря ви за търпението. Сега, гласуването на програмата по първоначално беше предвидено за 26-ти и надявам се по пет отделни текста ще постигнем успех на 26 септември. А сега към вота по дневен ред за днес. Имате ли всички електронните си карти? Можем да тестваме системата. Е, проба на електронната система за гласуване. Моля, започнете гласуване. Votazione chiusa. Край на гласуването. Bene, mi sembra che siamo a posto, per cui prepariamoci a votare con eh, la collega. И така подготвяме се да гласуваме. Колегата иска думата за бележка, доколкото разбирам. Извинявайте, забравила съм си картата за гласуване. Не забравяйте моят глас, моля ви. Voilà. Bene, allora ricor- ci ricordiamo che la collega Riera Maduren non ha la carta. Добре, колегата няма. Моля ви, вдигайте обаче високо ръка, вдигайте високо ръка, за да разбера как гласувате. Преминаваме към гласуването. Метлада Ковач. 15-то изменение. На Ривази. И едно. Идентични. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Изменение 14, 16 и 2. Идентични. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Изменение 13 за. Против. Отхвърля се. Изменение 18 и 3. Кой е за? Против въздържали се, приема се. Изменение 19 и 4 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 25 за, против, проверка електронна. Votazione chiusa. Край на гласуването. C'est Allora, 28 a favore, 23 contro, approvato. Приема се. 23 на 3. 12 изменение за, против, отхвърля се. 28 изменение за, против, отхвърля се. 29 изменение за,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 против, въздържали се, приема се. 13-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 36-то изменение за, против, отхвърля се. 37-то изменение за, против, приема се. 38 за, против, отхвърля се. 39 за, против, приема се. 40 и 41 идентични за, против, приема се. Компромис 1 за, против, отхвърля се. Електронна проверка. Добре, по първи компромис. Моля, гласувайте. Votazione кюза. Край на гласуването. Е, votazione кюза. Край на гласуването. 20... Не, добре. 26 на 26, добре. Отхвърля се. Отхвърля се. 43 за. Против. Отхвърля се. 42 за. Против. Отхвърля се. 44 за. Против. Проверка върху кое? 42 ли? Добре, 42, моля гласувайте. Чека с 40. Електронно гласуване по 42. Кюза. Край на гласуването. 24, 25 против. Отхвърля се. За. Против. Въздържали се. Хвърля се. 45. 46 и 14 за. Против. Отхвърля се. 47. За. Против. Отхвърля се. 48 и 15. За. Против. Приема се. 49. За. Против. Отхвърля се. 50. За. Против. Отхвърля се. 51. За. Против. Отхвърля се. 16. За. Против. Отхвърля се. 52 за. Против. Отхвърля се. 53 и 17 идентични за. Против. Отхвърлят се. 54 за. Против. Отхвърля се. Добре, проверка. Проверка. Я то я. Прего. 54. 54. Край на гласуването. Приема се. 55 за, против, отхвърля се. Едно за, против, приема се. Две за,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 Приема се. 60 за. Против. Отхвърля се. 4. Проверка върху 60. Добре, 60. Яра, ЛПП или АПО? Votazione chiusa. Край на гласуването. Отвърля се. 4. За. Против. Приема се. 61. За. Против. Приема се. 62. За. Против. Приема се. 20. За. Против. Отхвърля се. 21. За. Против. Отхвърля се. 63. За. Против. Приема се. 64. За. Против. Приема се. 23. За. Против. Отхвърля се. 24. За. Против. Отхвърля се. 65. За. Против. Приема се. 66 за. Против. Приема се. 67 за. Против. Отхвърля се. 68 за. Против. Отхвърля се. Проверка. 68. на кюж. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 5 за. Против. Приема се. 6 за. Против. Приема се. 69 за. Против. Приема се. 7 за. Против. Приема се. 70 и 26 идентични за. Против. Отхвърлят се. 72. За. Против. Хвърля се. Добре. Не, не, не, приема се, приема се, приема се. Allora, Изменение 1, първа част и 73 заедно. За, против, отхвърлят се. 27. За. Против. Отхвърлят се. 74. За. Против. Приемат се. 28. За. Против. Отхвърля се. 75. За. Против. Приемат се. 76 за. Против. Приема се. А, не. Забравих 29, ми казват. Да, 29 за. Против. Приема се. 77 за. Против. Приема се. 8 за. Против. Приема се. 7-8 за против, приема се. 79 и 31 идентични за, против, приемат се. 80 и 32 заедно за, против, приемат се. 81 и 33 за, против, отхвърлят се. Изменение 9 за, против, отхвърлят се. Не, 9. Извинявайте. Моля ви, гласувайте по 9. 9. Против. Отхвърля се. 10. За. Против. Приема се. 34. За. Против. Отхвърля се. 82. За. Против. Отхвърля се. 83 и 35 заедно за. Против. Приемат се. 36 за. Против. Отхвърля се. 85 и 84 заедно. Не, извинявайте, 85. 85 за. Против. Отхвърлят се. 84 за. Против. Отхвърля се. 86 за. Против. Приема се. 87. За. Против. Приема се. 88 и 37. За. Против. Приема се. 38 за. Против. Отхвърля се. Изменение 12 за. Против. Приема се. Изменение 39 за. Против. Приема се. Мнение 40 за, против, отхвърля се. 89 и 41 заедно за, против, проверка. Votazione Прекратете гласуването. 27 за, 24 против. Приема се. 42 за, против, отхвърля се. 22 и 5 за, против, отхвърля се. 21 и за, против, отхвърля се. 6 за, против, отхвърля се. 22 и 7. Заедно за. Против. Хвърля се. 8. За. Против. Приема се. 23. За. Против. Хвърля се. 9. Само 9. За. Против. Приема се. 10 за. Против. Приема се. Сега гласуваме електронно. Крайният текст по тези изменения. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Добре. 40 на 9 на 2. Сега законодателната резолюция гласуваме. гласуването. Тридесет за, 8 против, 2 въздържали се. Поздравление на докладчика. Е. Преминаваме към доклада на Сартори.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 върху бюджета, доклада Сартори, електронно гласуване по целия текст. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 46 на 0 и тук имаме одобрение. Благодаря на всички. Преминаваме към доклада Маринеско. Имаме компромисен текст по текста на, на съвета. Кой е за? Против? Въздържали се, приема се. След това заключително гласуване електронно. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 43 на 0 на 7. Гласуваме по законодателната резолюция. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 43 за, 3 въздържали се, 0 против. Е, поздравление на колегата Маринеско. Приключихме с гласуването за днес. Мисля, че така наваксахме малко време, защото бяхме загубили малко време преди. Така че сега давам 2 минути за онези, които искат да излязат от залата, след което започваме с следващата тема. Bene, cominciamo. Iniziamo i lavori. И така започваме работа с доклада на колегата Едит Херцог. Давам думата на колегата Херцог. Thank you, uh, thank you, Chairman. Uh, to make it easier, I will introduce my report um, in аз бих искала да представя доклада си на английски язик. По-лесно ще бъде за повечето от вас. Най-напред трябва да кажем, че цифровата инфраструктура е решаваща предпоставка за постигането на крайната ни политическа цел интернет за всички – както и крайната економическа цел да преодолеем окончателно последиците от кризата. Тъй като никоя днешна съвременна економика не може да съществува без високоскоростен интернет. През последните години сме свидетели на това, че дори паричните средства на пазара не са достатъчни за да се стигне до достъп до високоскоростен интернет в слабо населените отдалечени е, райони. И всъщност е, наличността на достъп до интернет днес е фактор на миграцията от селото към града. А бих искала да спомена също е, известието на комисията от миналата седмица за свързването на континента, което ще бъде обсъдено през октомври от съвета, наред с проекто регламент. И така цифровата програма, цифровата стратегия заема едно от първите места в политическия диалог и процес подготовка за следващите европейски избори. Това е възможност, която също време се свързва с отговорността да постигнем резултати. Европейските граждани, независимо от разликите помежду си, желаят повече взаимовръзки, желаят да развиват стопанска дейност в интернет. Ето защо аз мятам, че парламента трябва да откликне на тези въжделения. И бих искала те първа, предварително да благодаря е, колегите е, докладчици в Сянка, с които сигурна съм ще можем да свършим работа. Аз е, бих искал специално да упомена господин Хокмар, който е един от изтъкнатите дейци в тази област. Той бе докладчик по въпросите за радиочастотния спектър, без чието решаване не бихме могли да постигнем много в цифровизацията. Бих искал да спомена също така господин Чичестър. За мен е чест да взаимодействам, да работя заедно с него. Той е специалист по информационни далекосъобщителни технологии и енергетика. И, и, и това представя отлична възможност за взаимодействие помежду ни. Надявам се скоро да са известни имената и на докладчиците в сянка от името на либералите и другите политически групи. Сега, що се отнася до датите? Законодателната ни дейност, както знаете, приключва през месец април. Ето защо последното пленарно заседание, е, на което ще можем да се посветим на този регламент, е, е февруарското, евентуално мартенското. И за да се спазят всички срокове за езиков превод, за да могат всички колеги да внесат изменения и допълнения на своите езици и да се запознаят с внесените от колегите им, се оказва, че графикът трябва да бъде много стегнат. Е, с колегите работихме през лятото, за да можем да внесем за превод първоначалния текст на доклада до 3 септември. Много съкратени бяха сроковете, нямахме достатъчно възможност да се допитаме до всички заинтересовани лица, поради което оставихме много дълъг срок за изменение и допълнение. Крайен срок за изменение и допълнение 3 октомври. И чак на 28 ноември ще гласуваме тук комисията. Имаме много дълъг период. Съвсем съзнателно е, предлагаме е, да е така, за да можем да чуем всички и да вземем отговорни е, решения, когато, надявам се, на 28 ноември ще гласуваме в нашата комисия. Надявам се също така господин Шваб от Комисията за вътрешния пазар, който е докладчик по становище, също да си свърши работата на време. За какво става въпрос? Както казах, комисията анализира главните пречки пред цифровизацията в широк териториален мащаб. Защо достъпа до интернет прекъсва на определени места по, по територията, фактически е, не се осигурява универсалност на услугата. За разлика от, примерно, услугата водоснабдяване или от почтенските услуги. Оказва се, че далекосъобщителните услуги не се характеризират със същата степен на универсалност. Ето защо е, проекто е, регламентът, е, макар и да не е особено амбициозен, все пак трябва да кажем, дава възможност за договаряне между различните мрежови оператори с оглед при техни инфраструктурни проекти е, да привличат всички инфраструктурни оператори за полагане на техните мрежи. И добре би било всъщност ако 80% от разходите за прокарване на високоскоростен интернет са свързани с изкупните работи, то е уместно е, да се копае веднъж, е, независимо за какви цели, и е, да се положат всички комуникации. Както казах, много кратко време работих по доклада подходих стратегически и, и реших а, е, а, е, първоначалния ми текст а, е, да, да не поражда а, конфликти, да, да не е провокативен. Бих искала те първа а, да се съберат всички различни мнения. И по отношение на предложението на комисията, аз бих искала да го разширя още повече, да се създадат възможности за всички е, желаящи и заинтересовани. Разбира се, не бива да забравяме, че е, секторите, в които настояваме да се провежда сътрудничество между операторите, а именно електроснабдяване, транспорт, е, водоснабдяване, са предмет на строга нормативна уредба, специфична за всеки от секторите. И, и трябва да държим сметка за стълкновенията, за предизвикателствата, когато регламентираме взаимоотношенията между тези сектори. И в отрасловото законодателство трябва да се огледат онези легални определения на термини, които са специфични за отрасъла. Една и съща дума терминологично може да означава различни неща в зависимост от сектора. Освен това, следва да се защищава частната собственост. И аз внасям изменения в този смисъл. Ако някой е, е построил нещо, благоустроил е, подобрил е, е недвижим имот, е, той трябва да има право на него. Тъй като различните сектори, както казат, имат различни уредби и на общоевропейско, и на национално равнище, то трябва да се търсят всякакви други възможности за взаимодействие. Например, по а, въпроса за единния комуникационен център. Разговаря с много колеги, представители на, на различни държави. И дори в Страсбург с колеги отидохме на, на терен да, да, да вдигнахме капака на градската канализация, за да видим как общуват помежду си различните мрежови оператори. И после изненадва, трябва да ви кажа, че е, е, не е правена инвентаризация, няма опис няма заснемане на инфраструктурата навсякъде в Европа. Някъде има, друга да няма. Една инфраструктура е, е заснета, друга не. И това е извор на всякакви грешки. Примерно, да, да, у нас, да, да ви дам един, един пример, за един високовълтов пилон в центъра на частен парцел и се оказва, че че въпросния пилон не, не е описан. Описан е по, по друг начин. Това поражда спорове с комуналният оператор. И това в електроснабдяването, в далекосъобщенията, навсякъде из Европа. И не, че е нужна единна, някаква общоевропейска база данни, поне във всяка страна да има такава териториална информационна система, до която вече достъпът е, може да бъде уреден. Надявам се да е, съм ви убедила, да, дали не съм ви заразила със своя е, ентусиазъм. Ще се опитам да не го губя. И от сега заявявам, че с голям интерес ще очаквам мненията, препоръките на всички колеги. Благодаря. Благодаря, колегата Херцог. Оставихме ви много време, наистина е близо 12 минути. Имаше възможност, но в крайна сметка трябва да се внимава. Колегата Олмарт има думата. The... Благодаря много. Благодаря на докладчика за представенето. Някои въпроси са особено важни за мен. Това бе засегнато в е, презентацията, но е добре да се припомни отново, а именно, че изоставяме е, в сравнение с други части на света в е, края на миналата година сме имали 4,5 абоната, сравнение с 54 милиона в САЩ, в Азиатско-Тихоокеанския район и 9-10 в САЩ има големи различия в сами рамките на Европейския съюз. Също но е, е от, е, е, от решаващо значение за най-добрата скорост е, и капацитет. Е, е, така че доклад, че качух, че споменава 30 мегабита или това е нещо устаряло. Надявам се с този проект да получи много по-високо кинива е, и по-високоскоростни е, връзки. Затова е добре да заложим един шаблон, един модел, за тази цел трябва да посегнем към структурните фондове, е, предполагам, за да може да гарантираме максимална скорост. Е, мисля си и за е, първоначалното предложение и промените, които трябва да се направят. Така както е звучи текста, първоначалния, той ще попречи на някои действия, които са предприяти в някои държави членки, които са водещи днес по отношение на е, разпространението на фиксираните е, широколентови е, линии, и връзки. Например, моята страна, е, член 67, например, ще попречи на методи и ще спъне методи и технологии, които в голяма част от Швеция е, се, ще се разпускат максимално скоро. Направим впечатление също, че има 4 жълти картона от националния парламент и 12 е, е, негативни е, становища по отношение принципа на субсидиарност. Знае, че няма един модел универсален, но трябва да сме сигурни държавите членки да имат възможност да, да на, съкрещават разходите за разпространение на браудбенд, на широко лентови е, е, интернет. Е, в зависимост от различните условия и обстоятелства във всяка държава членка. От тази гледна точка и смятам, че заслужава да се обсъди това с докладчика, дали не е по-добро да се е, превърне това законодателно предложение в директива, не регламент. Директива, която да начертае пътя е, за това, което трябва да се прави, но да остави е, на осмотрението на държавите членки да е, решат по какъв начин да го постигнат, учитайки е, спецификата на всяка държава членка. Сега трябва да помислим и как да гарантираме, е, да осигурим конкурентоспособността и в този смисъл е, отново държавите членки трябва да могат да стъпят на различните си законодателни традиции, да е, ползват максимално е, съществуващите си инфраструктури. И ако това като регламент пречи е, е, на някои е, действия, които днес се предприемат в държавите членки за ускоряване разгръщането високоскоростни електронни съобщителни мрежи, трябва да променим текста, за да не е ограничителен, а да е мотивиращ и стимулиращ. Ето защо смятам, че е по-добре този инструмент да бъде директива, а не регламент е, и така, аз очаквам да продължим сътрудничеството си с докладчика. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, Дел Кастио. Е, благодаря, благодаря и на докладчика, докладчицата, е, тъй като тя представи много полезни идеи в този доклад. Ние сме свидетели в момента на е, един поток, прилив от е, предложения от е, комисията, свързани с цифровата тема. 6 или 7 досиета в момента се обработват. Последното, което приехме, се добави към този списък. И наистина е, върши, много се работи по този пазар за далекосъобщение в Европа. Един важен момент е тук достъпа до мрежите. Това трябва да е бърз достъп, защото в противен случай е невъзможно да се постигнат целите, е, в, залегнали във всяко от предложенията. Няколко конкретни въпроса искам да поставя които е, така ми направиха впечатление от предложението на докладчетата. Например, изменение 3, 4, 17 и 18 всичките имат за цел да подобрят, усъвършенстват процеса на придобиване на е, лиценз за граждански проекти. Интересуваме как ще взаимодейства всичко това с принципа на реципрочност, когато става дума за инвестиции в, член, в изменение 14, независимостта на националните регулатори в 21 и 23, изменение 21 и 23. Интересно ми е също как се прилага принципа с широко, високоскоростните съобщителни мрежи в строителната индустрия това ще има. Е, възможно е да доведе до е, бюрократично натоварване. Е, е разбира се, сигурно ще е, ни придвижи напред по отношение на скоростите, които искаме да постигнем, но е, не би трябвало да забравяме и разпоредбите на, на цифровия дневен ред. И сега изменение. Е, искам да спра вниманието ви на още нещо. Не на е, изменение 2, е, което е свързано с, из, с изчезване на е, цифровия ред, но изменение 20. Там се споменава за е, съоръжение, за е, оборудване, което е, се изисква за всички публични сгради. Това ще е една така фокус, център на всичките електронни мрежи. Тъй като имаме и стари и нови, не се прави разлика между стари и нови сгради, а само публични и не се споменава целта на приложението на отделните в, в отделните сгради. Мисля, че въпросът е доста технократичен, технократ, но заслужава да се е, помисли и по него е, малко по-задълбочено. Благодаря на Едит за добре свършената работа. Тя ни е, предава до, доста добър материал за бъдеща работа. Благодаря. La колега Нимблер, прего. Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Ich kann nahtlos an meine Vorredner anschließen. Е, Присъединявам се към преждеговорившите. Бих искала също да благодаря на колегата Едит е, Херцог за представяне на предложението. Наистина това е една добра база за дискусия. Е, анализа, който ползва колегата Херцог е, и колегата Уитмар е един и същ. Е, така с... харесаме и въодушевлението, с което госпожа Херцог представи нещата. Аз също смятам, че наистина в следващите години трябва да наблегнем на ролята на високоскоростните е, съобщения. Е, наистина е, трябва да работим и по конкретно способността на този отрасъл, така че се радвам, че тази тема се разглежда и съм благодарна за свършенето. Бих искала да задам един въпрос на колегите, тези, които, които се изказаха е, да не е зле да погледнем и към Южна Корея, това, което те са постигнали, какво можем да научим от тях, е, е, какво е приложимо от тяхната практика. По тази тема може да се обсъжда сега, развитието на тази техника в отделните държави членки е най-различно. До каква степен ще се стигне в развитието технически, в разпространението на тази техника? Затова мисля, присъединява се към колегата, че по-добре е да имаме директива, а не регламент, за да се отчетат различните степени на развитие, различните нива на развитие, различния менталитет, ако щете, в е, Германия е, сме стигнали до едно ниво, там е, имаме и съответна гражданска инициатива, използва се стъкло, фибер за като преносна техника. Мисля, че е, в други държави е различно, е, така че няма да е излишно да имаме малко повече гъвкавост е, да се предвиди малко повече гъвкаво за държавите членки. Е, но е хубаво, че водим тази дискусия. Благодаря на докладчиката. Е, това, което тя е направила, е добра основа за по-нататъчни е, дискусии, за да стигнем до верните решения. Благодаря, колега Ниблер. Сега давам думата на комисията. Thank you. Good afternoon. Um, Uh, Благодаря. Мисля, че е много важна тази тема и това законодателство. Точно такава е и целта. Има много малко проблеми тук. и бързо искаме да ги решим. За бързата работа. Сега, през декември Европейски съвет поиска от нас да предложим нещо през пролета. Законодателят също е приканен да приеме до края на мандата този текст. Благодарим за тези срокове. Мисля, че сме си свършили работата и се надяваме, че ще продължим с същата скорост, защото така нещата ще се случат. Също това е и в отговор на въпроса за избор на инструмент. Регламентът много внимателно е премерен и това ще ни спести много време, защото нас е до транспониране. Целта ни е високоскоростния е, интернет до 2020 година е, да, да бъде факт. Така че нямаме време за губене. Надявам се това да бъде подкрепено от вас. Затова регламент е много ограничен. Не се занимаваме с това как държавите членки решават част от проблемите, като например разрешителните. Е, почти нищо не казваме за е, този режим е, за бази данни. Също не говорим, не се занимаваме как държавите членки ще го направят. Това е тяхно право. Те преценяват. Това не се занимаваме. Предлагаме да се създаде такъв тип за режим, че да се създаде възможност за синергии между различните сектори. И по този начин широколентовия високоскоростен интернет може по-бързо да стигне до гражданите на Европа. Не искам а, да навлизам в подробности. По същество Опитахме се да вземем предвид съществуващото в държавите членки, случващото се в Швеция. Надяваме се да продължат по същия начин и се надявам най-добрите практики да продължат да работят, защото ние се продължаваме да разрастваме добрите практики. Събрали сме ги от различните държави членки и сме ги е, групирали тук това предложение за регламент. Ето това е целта ни. Никакви забрани, а разрастване и повторение на добрите практики, които идват от, е, от Швеция, от Германия и от други държави. Що се отнася до субсидиарността, пример за това, 14 или 15 становища от парламента получихме, 4 от тях са аргументирани становища, което разбира се, не е сравнимо с 80-те жълти картона за предприемане на действия, но така или иначе отговаряме на всеки един от тях. Иначе много се радваме, че така сериозно се гледа на темата и с готовност ще помогнем за постигане на съгласие на първо четене по темата. Благодаря. Благодаря. Е, искам да благодаря на всички колеги за това, че са изчели документа, задават въпроси. Искам да коментирам два елемента. Първо въпроса на Анджелика за високоскоростния широколентов, който може да бъде сателитен, мобилен или безжичен. С оптични влакна. За нас не би трябвало да има значение по какъв начин стига той до потребителя. Искаме е, високоскоростен интернет. Дали е мобилен, дали е сателитен. Винаги е нужно да има някъде близо оптично влакно, защото иначе се използва прекалено голяма част от спектъра. Така че първо да се стигне до оптичното влакно и оттам наседне какъвто и да е модела ще е, е добре. Сега госпожа Кастилио попита за сградите. В дневния ред, цифровия дневен ред 2020 година, искаме да свържем данните, библиотеките, така че тези данни са събрани. Това трябва да е приоритет. Надявам се сградите да бъдат обновени. Затова направих и предложение за изменение за това, когато продаваш определен апартамент или къща, тя да има сертификат за високоскоростен широколентов интернет. Сега, по отношение на регламента РИЧ, една от най-големите препятствия пред малките и средни предприятия в земеделския район е, че те имат нужда от високоскоростен интернет, за да влязат в консултационния процес и оттам вече започваме да говорим за РИЧ и законодателството за химикалите. Бъде голяма пречка. Фирмите, защото няма чироколентов достъп, не могат да изпълнят изискванията на РИЧ. Така че трябва да се свържим с всяко домакинство, и да му предоставим такъв тип интернет. Защото ако това не стане, економиката ще се забави и ще спре. Затова моля за вашето сътрудничество. Директивата ще бъде много добра и мисля, че можем да я довършим. Благодаря. Бене, грация на колега Ерцог. Благодаря на колегата Херцог. Сега преминаваме към последната точка от дневния ни ред. Давам думата на оратора ни. Става дella Presidenza и. Thank you very, thank you very much, Mrs. Преди да започнем, искам да припомня на колегите, които знам, че се интересуват от този въпрос, че имаме на разположение 30 минути за представянето на това проучване и след това съвсем накратко ще продължим заседанието на комисията. Общо 15 минути за представянето на колегата. Моля, можете да започнете. Thank you very much, Mrs. Sartori. I'll try to keep it a little shorter than that, in fact. Um, very good. Well, thank you. It is a pleasure and an honor once again uh, to be here presenting. Благодаря ви. Благодаря ви за удоволствието, което ми правите да ви запозная с резултата, направено по, ваше, по ваша поръчка. Аз съм Скот Маркъс. Виждате от WIK германски научно-изследователски е, е, институт. Е, в публиката имаме и колега от Холандски изследователски институт. Това е изследване, виждате, посветено на развлекателното съдържание X0, е първо поколение, като възможност за стимулиране разпространението на високоскоростен интернет. И фактически подлагаме на оценка три области. Определението на така наречения широколентов или високоскоростен интернет и връзката с политическите цели в Европа. На второ място положението в Европейския съюз от най-различни гледни точки. И двигателите на търсенето на високоскоростен интернет днес с особен акцент върху аудиовизуалните, развлекателните услуги. Текста на доклада е на последния етап е, на, на съставяне и редактиране, е, тъй като на, септември, на 11 септември е, комисията излезе с ново нормативно предложение и ние пожелахме да отразим и него. Някои от основните констатации. Първо, смятаме, че Европа се справя общо взето добре на база комплексна оценка по всички е, показатели. Но има и слабости, има и области, които заслужават е, засилено непрекъснато внимание. Втората най-обща констатация е, че макар и в Европа да се прави немалко, за стимулиране предлагането на високоскоростен интернет, в това число е, мерките, които току-що обсъждате по доклада Херцог, далеч по-малко внимание се обръща на търсенето на високоскоростен интернет. И това определено бе насока на нашия интерес в хода на изследването. На тази таблица виждате различните определения на понятието, техническото е, понятие високоскоростен интернет основна услуга. Няма да ви занимавам с всички тези е, параметри, това едва ли е, би било необходимо. Нека кажем само, че основното тук е, че тези технически параметри, технически определения са доста многообразни и обслужват различни цели – Виждате, че по първоначалната цифрова стратегия за Европа, особен високоскоростен е, интернет не е, е определено кой знае колко строго, но общо взето 140, 144 кбпс без разлика между посоката на ползване към мрежата или от мрежата. Виждате в е, колоната имаме първо обща скорост и след това скоростта се разделя на скорост на сваляне и скорост на качване, по-просто казано, което разграничение може да е важно в различни контексти. Като всичко това, разбира се, тези определения са важни от политическа гледна точка, защото са свързани с различна себестойност. Ето това са съответните определения на понятията вече е, бърз и свръхбърз е, широколентов е, интернет. Доста различия по страни. По цифровата стратегия имаме параметрите. По изследването на обхвата на високоскоростен интернет и американски източници, сингапурски, новозеландски и така нататък. И тук виждате различни определения, различна цена и, и себестойност, различни технологични е, последици от това. Общо заето, ние сме на мнение, че е, е съществуващите, значи, действащите показатели по европейската цифрова е, стратегия, а именно общ обхват до 2013 с основен високоскоростен интернет, е, до 2013, до 2020 общ обхват на 30 мегабита секунда, 50% освояване на 100 мегабита секунда и така нататък, са общо взето уместни цели, но, но трябва да се допрецизират, да се конкретизират. В противен случай нещата ще се ускъпят ненужно. Що се отнася до скоростта, е, както казах, по цифровата стратегия е, това, това, това понятие не е ясно определено. Е, значи, е, обявената е, от доставчика скорост ли е това, или наистина пропускателната способност. И ние предлагаме да се говори за скорост, на която мрежата може да достави продукта, което нерядко е същото като обявената от оператора, но не винаги. Освен е, това, е, тук по-важно е да се постигне съответствие между очакванията на потребителя и фактическата скорост. И така за основния широколентов интернет, е, според нас към днешна дата е уместно да се каже, че на този достъп се характеризира с 4 мегабита секунда по долното течение, така да се каже, и 1 мегабит секунда по горното. Това горе-долу съответства на американските стандарти. Сега, какви са целите на, на политиката? Е, преди всичко, качеството. Е, този достъп до интернет би следвало да обезпечава е, двупосочни гласови и видеосъобщения. И, например, ако говорим за услугата достъп до геостационарни спътници, не навсякъде това би било практично. Съответно, този достъп е свързан с разходи и, и, и това не винаги се налага. И най-сетне е, смятаме, че е, определението не трябва да бъде фиксирано веднъж за винаги. Трябва да, да подлежи на преоценка. Що се отнася до бързия широколентов интернет, според нас 30 мегабита секунда по цифровата стратегия е напълно уместен показател, като трябва да се добави обаче и показател към мрежата. Обикновено правилото е, е тази скорост към мрежата на качване да бъде една четвърт от е, скоростта на сваляне. Е, сега, 50 те процента освояване или разпространение, според нас е доста амбициозна цел, не особено реалистична. Ние общо взето бихме предпоръчали обхватът да се определя на домакинства, а не на, на отделни физически лица. И по-конкретно препоръчваме повече внимание да се отдава на мобилния е, достъп. Е, днешните стратегически документи мълчат по въпроса, но той не е свързан с технологичната неутралност. Но това, което ние установяваме, впрочем в едно друго изследване, поръчано от парламента, е, че достъпът навсякъде по всяко време е, е нещо много важно и затова акцентираме на мобилния достъп. И най-сетне, ако общо взето се предпочита политическа уредба, която в максимална степен е технологично неутрална, смятаме, че в средносрочен план си струва да се помисли дали, дали е една допълнителна цел за оптични мрежи до потребителя не би била уместна. А има случаи, в които липсата на такава оптично-влакнова мрежа може да се окаже проблем за Европа. някакви варианти на тази схема вероятно са ви добре известни. И това е обхвата за 2012 година и за все още непубликувания доклад. Тоест, тези данни ще, ще фигурират в доклада от тази 2013 година, който все още не е публикуван. Значи, общо заето за основен широколентов интернет е, обхватът не е лош, но има и разлики. Ще има разлика изток-запад. Някои от по-новите държави членки, които са поизостанали в далекосъобщенията поначало, показват по-слабо покритие. Значи, основният широколентов е в ляво, а бързия широколентов в дясно – и виждате, че има разлики. Значи, що се нас е до бързия, дясната схема. В много от по-новите държави членки всъщност покритието е доста добро, относително. Особено в тези държави членки, които по исторически причини имат слабо развита жична мед, мрежа, основана на, на медни двойки са прескочили етапи, всъщност, и са се озовали е, в сферата на високоскоростния широколентов интернет, като остават обаче бели петна в селските отдалечени райони. Тази схема си заслужава интерес, е, според мен, за е, въпрос за разпространението на стационарните широколентови услуги в страните членки на Организацията за економическо сътрудничество и развитие. И сред членките на ОИСР е, Европа е на доста добро място. Повечето от водещите по тази схема са европейски, с е, очебийното изключение Корея. Много от страните, на които обикновено гледаме като на основни конкуренти, като САЩ, Япония, Австралия, Ново Зеландия, всъщност са някъде по средата на тази схема. Но общо взето, високо развитите високо развитите западни економики са в горната част на класацията. И вече други държави членки, някои на изток, някои на юг в Европейския съюз се характеризира с по-малко разпространение, но, но общо взето, тук говорим за основния широколентов, а общо взето Европа не стои зле да видим как се движат цените. Тук вече говорим за високоскоростния широколентов. И пак общо взето Европа не е зле. Сега никой не може да, да се е, е, мери с е, Корея. Южна Корея, по който е показател е, да е, зададете, е на едно от първите места. Но пък е, по други, други, в това число САЩ, е, Нова Зеландия. Европа е доста добре в ценово отношение. Което е добре или зле, в зависимост от това, от коя гледна точка се вземе. От към потребителя или от към доставчик. Сега, Изостанала ли е Европа? Това е въпросът е, и, и какво означава всъщност той. Тук става дума не само за интерфейса, за начина на доставка, а, за, а и за начина на потребление. Тази схема е заимствана от Сиско, е, е, авторите на мрежови технологии. Това е потребление на месец на абонат през 2012 година по страни. И виждате, че потреблението не е просто функция от скоростта. Най-ляво е Япония, след това имаме Корея, САЩ, ето няколко, е, всъщност Австралия и Нова Зеландия и вече оттам нататък е Франция, и Германия, най-дясно е Великобритания. Виждате, че реалното потребление далеч не е взаимосвързано с скоростта на достъпа в дадената страна или с разпространеността на оптичната мрежа до потребителя. Вземем японците крайно ляво и Великобритания крайно дясно. Са една любопитна, представят любопитна аномалия, която се потвърждава и от други източници на данни – в Япония е, потреблението на е, частотния обхват на глава от населението на абонат е фактически по-низко, отколкото в Великобритания. Всички от, е, всеки от тези стълбове в светло-синьо е представено видеопотреблението, докато лилавото представя всички други форми на трафик по интернет и виждате високия относителен дял на видеопотреблението от общото потребление. Като има разлики по страни. В Съединените щати видеокомпонентата е огромна, в Великобритания, където видяхме, че общото потребление е високо, има също така доста висок относителен дял на видеопотреблението. Е, възможно е това да се дължи на, на, на BBC с а, е, възможност е, за гледане на телевизия в интернет. Но, но така или иначе, независимо от среза, видеопотреблението е, е сериозна компонента. Тук отново, в САЩ има огромно общо потребление, но това вероятно отново не се дължи само на частотния спектър. Всъщност, обхвата Честотният диапазон, всъщност широтата на лентата, така да се каже, в Съединените щати е дори малко по-малка, отколкото в Европа. И така че това, което виждаме за Съединените щати, се дължи вероятно не само на скоростта, на, на бързината на мрежата и на, на, на някои други фактори. Но така или иначе, е, е, широколентовия достъп е, е основна, сериозна предпоставка, но не единствена. Един от многото фактори, които обославят потреблението. Още един аспект на така нареченото изоставане. Това са някои данни от съпътстващото изследване, което направихме по поръчка на вашата комисия за вътрешния пазар и потребителите за електронните административни услуги и, и така нататък. И се вижда тук, че е, страните на водещи позиции в Европа и другаде по света не се е, различават особено една от друга, що се отнася до електронното управление. В Европа огромният проблем е регионалната фрагментация в тази област. Е, нашето изследване констатира така хронични и системни неуспехи е, в, примерно, трансграничното електронно управление. Тук се опитваме да поставим Европа общо в глобален контекст. Така, виждате обхвата в, в лявата колона. В а, следващата колона имаме домакинства. И е, ще се отнася до възприемането на, до, до търсенето на по-бързият високолентов, широколентов интернет. Е, в Европа определено има има проблеми. По-нататък имаме е, е, оптични мрежи, обхват и е, разпространение. Там Европа определено изостава и то от към разпространението, отколкото т.е. от търсенето, отколкото от към предлагането. И крайната дясна колона е, иллюстрира нещо, за което преди малко говорих. Това е фактическата скорост на ползване. В това отношение Европа не е зле. Много от, на пръв поглед, напредналите в това отношение страни, като Австралия и Нова Зеландия, фактически не се намират а, а, на такова равнище. Сега, ако вземем европейската политика, изостава ли Европа, що се отнася до достъпа от следващо поколение? Честно казано и да, и не. Е, общо взето Европа не е зле, но е, има области на изоставане. Е, общо взето в отговор на всичките тези въпроси, отговорите не са чак толкова еднозначно отрицателни. И, и според нас само регулирането е, няма да свърши работа. Ето отново виждате видеопотреблението. Много голям относителен дял е, в е, Бордо <laughs> се вижда видеопотреблението. Искаме да упростим също така е, правата на интелектуална собственост, е, за да може водещите играчи да не бъдат блокирани от различни пречки. Важно е също да влязат и нови играчи е, и големи оператори, които много често са нови на този пазар. Сложен е този въпрос, има нужда от по-задълбочено внимание. Виждате тук едно проучване Виждате източника на екрана. Що се отнася до търсенето? Когато се използва широколентовия интернет, мерките по търсенето са по-важни, отколкото мерките по предлагането. И това изисква повече внимание на европейско ниво. И накрая няколко препоръки, които не са покрити. Иначе смятаме, че трябва да се излезе от, традиционната, от традиционното универсално предлагане. Това обаче трябва да се свържи и с препоръките ни, свързани с мерки за насърчаване на търсенето и за по-голяма достъпност. Скача малко напред. Също така смятам, е, че предложения регламент, който бе представен в доклада, е изключително важно и е, смятаме, че може да бъде приложено, когато парламента е, го оптимизира. Благодаря. И сега мога да ви дам думата и да отговарям на въпроси. Много ви благодаря за встъпителните ви думи. Съжалявам, че трябваше да ви припомня за времето. Даже малко повече време ви отделих, отколкото беше отделено. Госпожа Галтович има думата. Uh, Тя няма друго представен. А, добре. А, явно е, друга информацията, която сме получили. Добре. А, искате, Едит, първа думата. Uh, Благодаря. Искам да поздравя This, really of... Колегите за работата, надявам се всички депутати да имат достъп до този текст. Искам да благодаря наистина, защото още преди представенето колегата от Департамента за политики бе изчел доклада и той ми даде няколко насоки за това как да бъде подобрен той. описаното това е всъщност в основата на конкурентоспособността и толкова често обсъждаме всичко това в Европейския парламент, но не можем да, да сложим цифра до това. Количествено не можем да си го представим а, това предложение. Така че това ще бъде един от въпросите ми. Как можем да устойностим някакси нещата? Следващия ми въпрос. показахте колко е важно и видеото, и изображенията. Но хората понякога си мислят, че щом е видео, значи е забавление. Probably the video content what I have seen е, е, in South Korea. Видео съдържанието обаче, което аз видях в Южна Корея, когато се върнах и в Япония и на други места, та това видео съдържание и защо движещите се картини не е само забавление. Имаме ли информация за това как се споделя видеосъдържание между економическата част и тази, която се използва за забавление, за насърчаване на економическото развитие. Имаме ли данни за това? Друг въпрос. Синергията с други индустрии. Въпросът е много важен. Имаме електричество във всеки дом. One of my aim is to, to mobilize and motivate those players to remain open. искам, си, искам и се да насърчим а, корпорациите, искам и се те да навлязат навсякъде, за да може да се работи в тясна връзка с сектора. И а, каква е според вас потенциалната синергия? Digging together. So do you have any idea about, about, about this might be? Thank you. И заобщо коментарите ви в тази насока какви ще бъдат? Грация, Айди Терцога. Мадам, Декасио. Благодаря, госпожа Декастилио има думата. Благодаря за този доклад. Наистина много полезно е, че го чухме и го имаме и аз очаквам е, е, да задълбочим в темата. Казахте, че скоростта при достъпа до широколентов интернет е, не е толкова свързана или по-скоро не е единствения фактор, е, и казахте, че той е помощен фактор, но има и други кое е, е, според вас е, е, кои са е, основните други е, подпомагащи фактори, за да можем да се е, въз, използват всички възможности на, е, и пълно, напълно да се разгърне широколентовия интернет е, с е, така, на висока скорост или много висока скорост. Кои са според вас е, е, тези е, другите важни фактори? Без съмнение има връзка между разрастването, растежа, растежа и конкурентоспособността, економическата и разпространението на, на широколентовия интернет и скоростта е, на достъп. Бихте ли така малко повече е, светлина хвърли по този въпрос, за да не е по-ясно в съзнанието ни, да имаме по-ясна представа за влиянието върху конкурентоспособността? Има ли други желащи да вземат думата? Няма. За това ще дам думата на комисията и аз преди това искам да кажа също нещо дребно. Господин Маркос, е много интересно това проучване, но имаме нужда и от по-задълбочени детайли, защото това проучване води до много размисли от много от нас и води до нови въпроси. Искахме да разберем повече, да разберем какво стои за тези данни. Ето тук много куриозни данни, които не очаквах, които ни дадохте. Например, що се отнася до фиксирания широколентов интернет, държавите най-богатите, най-развити, САЩ, Нова Зеландия, и Япония са в средата на, на, на тази графика, на тази верига. А пък моята страна е в дъното. Знам, да, няма високо, широко разпространение. Що се отнася до цените, обаче изведнъж се оказва, че сме на трето място. Е, много въпроси възникват, е, много любопитни факти са изложени тук. И още нещо говорихте вие за видеото, за видеосъдържанието. съдържанието и що се отнася до единствения елемент на разпространение, високоскоростния интернет. Хубаво е да разберем какви са другите фактори. Та. От една страна, аз нали, бих се подписала под въпросите на колегите, какви са другите двигатели на този въпрос. И нашия департамент може ли да, да сложи в контекст тези данни, да, да ни обясни заключенията, защото ние политиците е, трябва да даваме указания, но аз лично не мога, не мога да разбера всичко, което се крие тук отзад за това. Е, никак не ми харесва, разбира се, защото виждам едно проучване, виждам, че тук може да има много интересни неща, но аз лично не, не мога да стигна до дъното. Така че този, който е поръчал това интелигентно проучване, да може да ни го обясни, защото а, ние като че ли нямаме и времето да го направим като парламентаристи. И съвсем набързо, а, защото одобряваме регламент, който се споменава тук, а, казва се, че трябва да бъде одобрено бързо, има препоръки, така че наистина отлична работа, а, но е хубаво да имаме още малко а, информация. Давам ви думата, моля ви наистина по-кратко да обясните и след това ние ще говорим по тази, по тази тема с колегите. Благодаря. И ако е възможно, малко да задълбочите в някои от въпросите. Благодаря ви много. Благодаря ви за хубавите, положителните коментари. Колкото до дълбочината, ще е, се натъкнете на такава дълбочина в самото проучване както казах, той е в, се разглежда последния вариант, около 200 страници, което е, наистина, може би това е най-голямото, което съм, проучване, което съм правил или ние сме правили за тази комисия. Е, мисля, че ще намерите доста материал. Колкото до осложненията, не трябва, ще, ще кажа няколко неща. Първо, първият въпрос от, е, за е, е, валоризацията, е, квантифициране на потенциала за растеж, включително за свръхбързия в интернет. В пресата се позвават на различни проучвания в тази област. Едно особено полезно такова бе проведено от, поръчено от Европейската комисия преди година. Там се свързваше с, то се свързваше с един анализ от Мейсън и редица мерки се набелязваха за излишък в потреблението и връзката с бързия широколент в интернет. Това е единственото проучване, което прави опит да прецени, да оцени придадената стойност на е, широколентови интернет. Е, като цяло е, отзивите са много добри, но все още доста не, въпросителни съществуват. Сега въпросът за видеото, връзките и какво е, се случва в тези сфери, кое е важно за Европа. Е, е, в, е, има сериозно развитие в властта е, на видеото, висока резолю... разрешителна способност, триизмерното, интерактивното видео. Един от въпросите, който трябва да, да не забравяме, нещо на което попаднах преди няколко години, когато в едно проучване, възложено от комисията за медия 200, това беше с цел субсидиране на аудиовизуалните медии. Е, тук се говореше за е, фрагментиране поради е, различните езикови групи. Целта е да произвеждаме, обикновено произвеждаме видео за една държава на един език. Обикновено европейското производство в редки случаи е предназначено за многоезиково разпространение. И е, обикновено е, ние мислим за това от гледна точка на широколентовото интернет, но когато говорим за медиите, е, това също е въпрос. Е, там, където има търсене в държави, където не всички говорят английски, например. В този смисъл е, много повече филми се произвеждат е, от Холивуд тук, но е, много по-малка е печалбата от това. Това се дължи на тази фрагментация, многоязичието и така нататък, които са сериозни проблеми. Колкото до симетрията, е, синергиите, е, нямам какво да кажа много, може би е, колегата ще помогне. Е, колкото до Кастия, въпроса на Кастия за готовността е, за въвеждане на такъв интернет, много фактори има. Ако погледнете Корея, е, те е, го правят е, е, общо във всички сфери и е, едно равномерно високо ниво на е, достъп. Е, и резултатите във всяка област са доста добри, най-общо. Разбира се, е, това става и чрез е, е, оптически кабел между по-големите е, корейски градове. Понятието там за всеобщи, общи, централизирани електронни услуги, държавни услуги, публични, е нещо, което е на преден план. Сега то е свързано и с други фактори, като например обща цифрова грамотност сред населението. Е, това е една сфера, последното, дигиталната, цифровата грамотност е една област, която заслужава вниманието ни. Или степента на притежаване на персонални компютри. Също това са предпоставки е, и, това са фактори, които са различни в е, различни държави членки. Отговор няма, един отговор няма, но отделни така парчета от мозайката могат да, да дадат е, цялостния отговор. Ако вземем обвинен, САЩ, има, там е държавата, където започна интернет, там са уменията, производителите е, е, операторите са е, групирани в регионални мрежи, за да им, именно да имат по-добра позиция на, на пазара разбира се, рекла... разпространяването на различни приложения е другия фактор. Сега електронното правителство, смарт cities и други приложения, интелигентната мрежа не са двигатели на развитието непременно. Те играят важна роля в целия виртуален цикъл, но тук нещата са по-тънки. Аз не бих могъл да, да ги свържа с някакви цифри или проценти а, когато опираме до а, стабилността на, на компютрите, до каква степен може да се разчита, а, в а, Южна Корея при няколко години масовото при, при, въвеждане на бързо, а, високоскоростни скоростен интернет а, бе стимулирано от а, субсидиране и а, смъкване на цените. Това, по този начин виртуалният цикъл се а, поддържаше колкото до коментарите на председателя. Надявам се, е, ще, видите, ще намерите много материал в доклада. В даден момент е, трябва наистина да, да, да спрем. Е, докладът е много пространен и много материал и отговор на много от въпросите ще намерите там. Колкото до въпроса защо някои от тези държави, които са в средата на класацията, защо са в средата на класацията, отговор е много фактори е, се намесват. Е, САЩ по отношение на проникване е, е отново се води от принципа на търсене и предлагане, когато нещо ефтино се търси повече и обратното. Е, е, Обяснението там е, че цената на широколентовия е, интернет е ниска и то при прилично, при прилично качество. Това е общо взето скорост, скоростта, с която се разполага Разбира се, има понякога е, разминаване между обявената скорост и така нататък, но общо взето е, е, тя е добра. Е, посланието от това проучване, общото, е, че става дума за една комплексна, сложна екосистема, и в която скоростта е ключов елемент, но не е, всичко се свежа до скоростта е, това е, е, с което мога да отговоря на тези е, толкова задълбочени, сериозни е, въпроси, които изискват наистина много задълбочен отговор. Благодаря. Благодаря ви за проучването. Благодаря за представителите на нашия тематичен департамент. Искам да ви благодаря също така за предварителната информация, която давате. Значи от една страна искаме да се задълбочим, от друга страна имаме нужда обаче от резюме. 200, над 250 страници са много. Така че някой трябва да ни го резюмира, да ни каже кое е най-важното. Благодаря на колегите, които останаха и на всички останали сътрудници. Искам да ви припомня, че следващото заседание е на Итре на 25 септември и след това, това е и сутринта и след обяда, и след това на 26 и само сутринта, а след обяда на същия ден ще имаме съвместно заседание с друга комисия.